Okay, colleagues, apologies for being... Уважаеми колеги, извинявам се за закъснението. Следващата точка от дневния ред е обмен на мнение по работния документ за максимално допустимите размери в националния и международен трафик. Господин Лайх Фрид е докладчик. Заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа. Когато поисках да изготвя доклад по а, този въпрос, едно нещо ми бе съвсем ясно. А именно, че а, това ще бъде един от най-спорните въпроси, с които някога съм се занимавал в работата си в Европейския парламент. Това, което обаче ми стана ясно, че спорните моменти не са чак толкова много. Някои неща обаче се изясниха, част от които ме изненадаха. Когато бях предложен за докладчик, мислех, че ще има някои хора извън парламента, които няма да се радват, няма да се зарадват, е, че аз ще пиша доклад по тази тема и биха предпочели някой друг е, да, да го изготви. Хора, които си мислеха, че съм предубеден. В известен смисъл това бе разбираемо, но не, не беше основателно усещане. крайна сметка човек е или за, или против предложението на комисията. Това, което съм се опитал, опитал да очертая, са, са пропуските и недостатъците му. Има някои неточни или неправилни моменти и, и като адвокат ми е трудно да, да, да разбера какво се има предвид дори понякога. Може би прибързано е изготвила комисията текста си. И в крайна сметка е, няма да изпълни предназначението си. Това става съвсем ясно в някои от въпросите, които се повдигат. Предложението на комисията съдържа редица елементи, които засягат камионите и пътническите автомобили. Опитва се да покрие редица въпроси, някои от които а, изглеждат съвсем смислени. Други са смислени само от определен политически ъгъл, а в другия трудно да се намери смисъл. Има някои очудващи е, детайли, е, които е било полезно да обсъдим. Искам да помоля колегите, които като цяло подкрепят доклада, да, да разгледат и, и, и, и останалите въпроси е, извън а, областта на трансграничния транспорт на тежки автомобили. Предложението на комисията съдържа ред елементи. Най-спорният е този, който се занимава с трансграничния трансграничното движение на дълги и тежки камиони. Предлага се ако две страни се споразумеят, е, да бъде позволено ползването на такива превозни средства. Комисията обаче приема, че е, това няма да има измеримо въздействие върху международната търговия, защото засяга само две страни. Мисля, че такова едно допускане не е уместно. Естествено, че ако две страни е, позволят трансграничния пренос на стоки а, е, с по-дълги или по-тежки автомобили, тогава други страни, които не участват в тази договореност, ще са в неблагоприятно положение. Това има значение в зависимост от това къде са а, е, регистрирани и къде а, действат стопанските субекти. А, така че ще има въздействие такава една договореност върху бизнеса изобщо. Би било грешно да се допуска обратното. Друг проблем е липсата на оценка на въздействието на предложението. Нито по отношение на економическото измерение, е, нито екологическото измерение, нито пък и транспортното измерение. До какво ще доведе всичко това? Трябва да видим. Всички се опитваме да изместим тежестта в транспорта от пътищата, от сухопътния, от автомобилния към железопътния. Така че човек би си казал, че това връща е, движението, транспорта от релсите обратно на пътищата. Парламентът поръча по собствена инициатива изследване, само че изводите от това изследване не ни помогнаха да разберем какво ще стане. Това, което е ясно и се упоменава от страна на комисията, е, че има възможност да се комбинира с различни видове транспорт, като ви тези видове да включват и ползването на големи и тежки превозни средства. Е, предложението на комисията, трябва да съм честен, е, е натоварено с е, интереси, които, които не са общи интереси. Втората част е свързана с аеродинамичното усъвършенстване на автомобилите. Да, с нея трябва да се съгласим, без никакви резерви, но ако се вгледаме в детайлите, пак, пак е, е възникват е, много въпроси. Какво става с комбинирания транспорт? тогава, когато аеродинамичните спойлери, например, са с дължина 2 метра. Какво става, ако вятъра духа от неблагоприятна посока, отзад, например? Това, това всъщност ще обесмисли ли аеродинамичните подобрения. Така че трябва да разгледаме внимателно техническите характеристики на тия мерки. Трябва да видим как да се ползват е, ползотворно. Става, тоест, това е тогава, когато се пътува с, на, с висока скорост на дълги разстояния и, и когато няма да са от, особено, от особена полза. В това отношение не виждаме някакви съществени размисли, анализи. Регламент 1230 от 2012 година вече, е, вече са залегнали е, правила за е, аеродинамични подобрения. Тоест вече го имаме и, и, и всеки, който работи по някакъв начин свързан с големи и тежки автомобили, знае това и всяка промяна в законовата уредба в това отношение би било излишна. Третия въпрос, който бих искал да повдигна, всъщност се състои от два елемента, два момента. Аз разбирам а, стремежа да се обезопасят допълнително а, камионите. Спор няма, че това трябва да е приоритетна цел. М- но ако ще е, задаваме норми, трябва да, да отговорим и на въпроса е, за това как ще се проверява е, теглото. До каква степен сензорите за тегло са използваеми в това отношение. по този въпрос трябва да си редактирам малко текста. Има различни видове е, теглови сензори и трябва да видим как ще се интегрират в пътната мрежа, кой ще плаща тези инфраструктурни новости. И след това делегираните актове. Тогава, когато става въпрос за политически решения, именно Европейския парламент трябва да ги взема. Те не бива да се делегират уважаеми дами и господа, уважаеми господин председател. С това приключи моето обобщение на предложението на, на, на доклада. Трудно е обаче в такова кратко време да се очертаят всички важни а, моменти. Ще се опитам обаче да отразя това, което мислят колегите. Някои колеги казват, че би било добре комисията да изготви ново и по-смислено предложение. Благодаря ви за голямото време, за дългото време, което ми отделихте. Председателя, приветстваме 50 души от Малта Туризъм, които са гости на днешното ни заседание. Много се радваме, че ще наблюдавате дебатите ни. Сега искам да помоля докладчиците в сянка съвсем накратко да се изкажат. Първо е НП, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за работния документ, по който сега имаме възможност да обменим мнения. Накратко ще се изкажа най-вече по първа точка от работния ви документ ще говоря трансграничното движение. Искам да обърна внимание на три неща, които ми е трудно да разбера. Първо, економическото въздействие на дългите и тежките автомобили и тяхното движение отвъд граници. Въпросът ми е дали е, този аргумент, е, това, което казвате, че е, има економическо въздействие, това за целия Европейски съюз ли е, въжи? Добре, ако има економическо въздействие в една, две, три държави членки, това означава ли, че всичките държави членки са засегнати по някакъв начин? Най ми се струва, че не. Второ, в документа си говорите за забрана на трансгранично движение – Аз не мисля, че комисията се опитва да забрани каквото е да било. Комисията предвижда положение, което да позволява на държави членки да, да организират такова движение между себе си. Така значи, че не разбирам откъде идва тази идея за забраната. Трето, в работния документ се казва да се съхранят правата, за да съхранят правата на държавите е, членки по отношение на субсидиарността, трябва изрично да се забрани движението на дългите и тежки автомобили през граници. Аз не, не виждам каква е тук, е, как помага тук субсидиарността. Именно обратното ми е, изглежда, ще се ограничи субсидиарността, ако изрично забраним движението на такива автомобили от една държава членка в друга. Това са трите основни въпроса, които ме тревожат и с изключение на тях е, много добри подобрения предвиждате за аеродинамичните подобрения, например. и това, че не само аеродинамиката има значение, а и други технически характеристики. Има някои елементи в работния ви документ, в които се застъпвате за задължителни мерки – Но за тези неща ще говоря по-нататък. После бордови уреди за претегляне, според докладчика, е, те трябва да са задължителни. Та, това са основните, някои от основните въпроси, на които бих искал да се спра. И както разбрахте. И е, това са и въпросите, по които имам известни резерви. Председателя, шестима души, седем души са, са, е, са, са поискали да вземат думата. Осем станаха. Аз нямам нищо против да ви дам думата на, на всички. Но това, което ме това, което ме тревожи, за да не се получи, че това ще са същите 8 души, които ще вземат думата и по време на изслушването, за да кажат същото нещо. И просто искам да ви кажа сега, не забравяйте, че предстои изслушването. Ако това, което ще кажете е по-уместно за тогава, го запазете господин Бенян от името на либералите. Бенян, преди да, Брайан, преди да продължим, искам само да сигурен всъщност какво ще чуем в рамките на изслушването. Добре. Започвам от първо встъпителните забележки на докладчика ни. Още на първото заседание на докладчите в Сянка миналата седмица поехме ангажимента да се опитаме по конструктивен начин да подобрим документа. И смятам, че това наистина е подходящия подход. подход. Като цяло аз съм против разрешение общо разрешение на по-дълги и по-тежки товарни превозни средства, тъй като смятам, че това ще бъде за сметка на държавите членки, които ще трябва да подобрят пътната си инфраструктура, а тези инвестиции може би ще се наложи да бъдат значителни. Тук обаче се стремим към едно прагматично решение и към определене на една добра рамка за работа. Бих искал да започна с въпроса за принципа на субсидиарност. Ако пътната система в Австрия и гражданите на Австрия не са съгласни да има а, такива дълги и тежки превозни средства, че те трябва да имат правото да откажат тяхното движение в рамките на страната. И това е съгласно принципа за субсидиарност. Остава се обаче въпроса за пътищата, които преминават през границата между две държави, които са позволили използването на такъв вид превозни средства. И е безсмислено да се налага разтоварване на единия камион, за да бъде натоварен този камион от другата страна на границата. Това действително е напълно ненужно. Така че моето предложение е първо да се спазва принципа на субсидиарност и на второ място да се определи една система, където, която да позволява една система на изключване, освен ако няма специфично разрешение. Или казано с други думи, държавите членки могат да решат да отпуснат разрешително за движение на такъв вид превоз, тежкотоварни превозни средства за определени пътища. Така че решението всъщност остава в правомощите на държавите членки едновременно с това, очевидно няма да има проблем с употребата на този вид превозни средства в случаите, когато инфраструктурата не го позволява. По въпроса за аеродинамичните подобрения, смятам, че това е елемент, който трябва да бъде включен. Трябва да намерим някаква много ясна редакция, с която да не може да се злоупотребява. Смятам, че може да се въведе на задължителен характер на споредбите тук, но само за дълг период на средства. По отношение на проверките, съгласна съм, че, съгласна съм, че Протоварването е много сериозен проблем но смятам, че трябва да се изготви оценка на въздействието, защото, както каза и докладчикът ние има много различни системи за бордови системи за определяне на товара и трябва да разгледаме различните ценности. Съгласен съм с проверките за размер. Също така трябва да се вземат предвид и мерките, които водят до намаляване на парниковите емисии. И последният ми Последният коментар е свързан с 45-футовите 45 контейнери. Има сериозен проблем с а, тях, така че съм съгласен да приема някои ограничения, за да има съвместимост с железопътния транспорт. Още веднъж благодаря на докладчика и с нетърпение очаквам по-точната работа по този документ. Думата има докладчика в сянка на зелените, господин Крамер. Благодаря на докладчика за изготвения доклад и за направеното изложение. По отношение на приспособствителност, разбира се, трябва да има ограничение на европейско равнище. Има ограничение по отношение на теглото и по отношение на дължината. Тоест, съществува европейско Европейско законодателство, което е в сила. А по отношение изключението за Финландия и за Швеция, това изключение съществува, но то касае само територията на тези две страни. Съвсем ясно е, че имаме нужда от законодателство на европейско равнище. Това беше казано преди три години от самия комисар, който последствие отстъпи под натиск на лобистските групи. Вторият ми коментар – Недопустимо е по изготвянето на такъв доклад да не се прави оценка на въздействието. Какви ще бъдат разходите, какви ще бъдат последствията. Не могат по този начин да се взимат решения. Ако австрийците заявят, че трябва да се инвестира в преустройство на инфраструктурата, комисията трябва да ни каже кой ще поеме разходите за тези ремонти по отношение на аеродинамичното оборудване и защо не, са, защо не е проведена оценка на въздействието върху въздействието на увеличаването на дължината на тежкотоварните превозни средства. Твърди се, че те ще, помогнат, те ще принесат за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, но това не е доказано с оценка на въздействието. А какво, какъв ще бъде размера на спестени средства и какъв ще бъде размера на намалението на емисиите от програмните усите? 1% или повече? А ако искате наистина да постигнете целта от намаляване на 40% на емисиите въглероден диоксид, не знам как смятате да го направите, това не става ясно в документа ви. За нас ограниченията по отношение на теглото са много важни. Европейската комисия твърди, че това не е толкова важен елемент, но именно в случая трябва ние, като Европейски парламент, да се намесим по отношение на теглото. И ние го направихме. Направих, отидохме на място и си дадохме сметка как един водач на тежкотоварен камион ни се обади и ни каза, че от 17 часа е зад волана и че неговият шеф не му позволява да спре за почивка. А, тук в документа се твърди, че, че съвместимостта с правилата за безопасност са от факултативен характер, но според нас те трябва да се разпишат черно на бяло в регламента. Благодаря ви. Ще помоля останалите членове на комисията наистина да се опитат да се пишат в отделеното им време от две минути. Първи думата има господин Бъркер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. Ще се спра на най-важните елементи в доклада му. Ще се спра на три важни елемента. Първо, както каза и докладчикът, Европейската комисия смята, че по отношение на трансграничният трафик, позволяването на движението на този вид тежкотоварни превозни средства няма да има въздействие, въздействие за Съюза като цяло, но подобно докладчика аз смятам, че подобно разрешение ще има огромно влияние, тъй като то ще доведе до увеличаване на натиска породен от конкуренцията. Ще се увеличи натиска върху държавите членки в Алпийския регион да изградят необходимата инфраструктура, която да позволи движението на този вид товарни превозни средства. И не го казвам просто защото моята държава се намира в този регион. И други държави членки ще пострадат от натиск, а не такъв е целта на този законодателен документ. Вторият ми коментар е липсата на оценка на въздействието по отношение на приспособяването на инфраструктурата. В Австрия ще са необходими над 5 милиарда евро, за да може да се промени инфраструктурата и тя да може да понесе този вид тежки дълги камиони. Разбира се, може би идеята е разумна в Швеция и Финландия. Затова може би по-добре да се въведе законодателство на национално равнище, а не на европейско равнище. И накрая по отношение на интермодалните мрежи, всички се стремим към изграждането на такива мрежи на европейско равнище. Всички се стремим към изграждането на инфраструктура, която да дава възможност за прехвърляне на товари от за, за прехвърляне на товарния поток от шосейния транспорт към железопътния транспорт. Това е основната ни цел. В противен случай инфраструктурите в държавите членки ще са изправени е, пред още по-голямо натоварване. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, аз мисля, че има някои неща, които би трябвало да бъдат споменати тук. Е аеродинамиката. Няма спор по това. Това е добро и това трябва да доведе също така до съвместимост, ако искам да използвам и железопътен транспорт, който да е съвместим, трябва да е имам най-добрите възможни условия, за да си избегнат происшествията. Връщайки се към това, което вие казахте, господин председателю, имахме проучването, не искаме да повтаряме това, което е заложено там. В общи линии докладът е добър, макар че в крайна сметка малко той се отклонява, тъй като поради този политически горещ картоф на трансграничния трафик. Много хора а, бягат от темата по тази причина. Въпросът е, ще има ли промяна в модела? Ще има ли преминаване от сухо пътен транспорт към желез, железници. Аз съм убеден, че ще има промяна. А що се отнася до разходите за инфраструктури в отделните държави и безопасността, няма да се впускам в подробности, но искам да се върна на нещо важно. Много превозвачи, особено малките и средните, не осъзнават какво ще стане, ако големия бизнес иска да инвестира в лайнери. И още нещо в заключение, господин председател. В Германия вестник Logistics Actual отрази този проблем и казват нещо важно. Автомобилите, пътуващи по пътищата в момента, правят нещо като изминават около 500 км на ден. Ако искаме да преминем към железопътен транспорт, ще трябва да отчетем ефекта и на гига а, товарните машини. А, аз мисля, че ще, госпожа Майснер, аз ще бъда съвсем кратка, няма да отговаря, да повтарям нищо. А, това, което е важно, както каза докладчика, е факта, че е, тези събития се случиха бързо. Трябва да има някакво решение, което който да придаде сигурност, да даде сигурност и увереност на превозвачите. Имаше много проучвания в Долна Саксония, които се основават на положителния опит на а, промяната между на, на промяната от автомобилен към железопътен транспорт и вече се надявам, че няма никой да трябва да използва тези дълги а, превозни средства, които ние използваме за превозване на товари и не трябва да принуждаваме никого да ги използва ще имаме по-ефикасен и ефективен транспорт. А следващия оратор, господин Кох, благодаря, господин председател. Струва ми се, че хората очакват от политиците да им кажат какво не е наред. Те очакват от нас решения, по-безопасен транспорт, те не искат да чуват за забрани, за проблеми с трансграничния транспорт всичко а, това зависи от нас. Както каза докладчика, няма оценка на въздействието, но аз ще го опровергая. Имат подобни проучвания, може би той не ги е видял. И така, следващия оратор е госпожа Саналова. Благодаря, господин председател. Ще се опитам госпожа Зеналова. Първо искам да благодаря на господин Лайхтфрид за много ясното становище по тези въпроси. И що се отнася до натиска от а, съседните страни, както каза господин Пинкрес, той каза точно това, което и аз исках да кажа във връзка с нашите усилия да а, преместим транспорта върху железопътните релси при разстояние повече от 300 км. Също така трябва да се отчете и а, на теглото на тежките камиони, които разрушават нашите пътища. Още веднъж искам да ви благодаря, господин Бах. Благодаря, господин председател. Не смятам, че трябва да се впускам в подробностите е, и доводите за и против. Те вече бяха споделени. Искам да кажа три неща. Първо, субсидиарността. Да, аз съм за, но съм съгласен с господин Перке, че а, държавите членки не могат твърде дълго да издържат на подобен натиск, когато говорим за транзитните държави. Тези а, този вид натиск, конкурентен натиск, може да има много тежко въздействие. На второ място, дългите камиони Струва ми се, че трябва да намерим някакви интермодални форми на транспорт, а именно тези контейнери, които са 45 метра дълги, може да създават трудности при а, транспорта. Също става и с мегалайнерите. А, и последното нещо, което искам да кажа, е да приведа пример, като се надявам, че колегите ще а, разгледат въпроса. В сегашното законодателство има стойност 40 тона. Има споразумение между държавите членки, които позволяват 44 тона от, от 87 година насам. В 2013 година има и точка от преамбила 7 в сегашния закон и всичко това трябва да се вземе предвид. Сега, преди да дам думата на комисията и аз да кажа нещо, искам да кажа нещо съвсем накратко. От проучването, което имаме, от това, което казаха експертите, всички доводи за е, да се удължат е, е, да се, има по-ефтин автомобилен транспорт. Аз не съм убеден, че искаме да го направим по-ефтин. Хората говориха за субсидиарност и доставим решението на субсидиарността, но субсидиарността ви оставя в сценария, който спомена за господин Бениан за мега камионите аз всъщност не виждам това като логичен довод. Всъщност става дума за тези мега камиони, които пресичат граници, някъде те ще бъдат разтоварвани. Може да се окаже, че Белгия иска, Люксембург не иска и може да е объркано. Значи, според мен проблема или се разрешава, или изобщо не се разширява. Съгласен съм с това, което казва Майкъл, че са необходими европейски правила правила. Много време прекарваме тук в нашата комисия по транспорта да се борим след, срещу субсидиарността. И а, не може изведнъж да кажем, да, ма това е една такава неловка ситуация, айде да оставим нещата на субсидиарността. И аз изпомням това, което беше направено по време на една партньорска проверка. Когато говорим за като не специалисти, а не като економисти, ако се направи автомобилният транспорт по-ефтин, това ще повиши социалния, социалната цена. Вашата социална цена ще се увеличи чрез инфраструктурата и така нататък. Още никой не ми е казал кой ще поеме тези разходи. Последното нещо, което искам да кажа. Много внимателно много внимателно съм наблюдавал магистралите в тази част на на Англия минават, минават много камиони, поне 50% от тях са празни и въпреки всичко ни каза, че искаме по-дълги и по-тежки камиони. Липсата на инфраструктура и в моята страна, и в други страни ме кара да не харесвам това предложение. Разглеждайки документа на комисията, ние трябва да сме внимателни и да не изхвърлим бебето с водата от ваничката. Има много неща, които са добри в това предложение но никой не знае е, къде да се сложи края е, по въпроса с, с мегакамионите. Знаем какъв беше първоначалният план. Отначало да каже, да го отхвърли, ние казахме не, нека да се вгледаме в е, теглото и размерите. И да кажем така, Иск, има много неща, които са добри в това предложение. Нека да не се увличаме по проблема с големите камиони. Е, комисията, господин Икономо, успех. Благодаря, господин председател. Аз ще започна там, откъдето вие свършихте, че е, е, мисля, че вие много добре обобщихте повече като становището на повечето от евродепутатите, които говориха, че аеродинамичните елементи и идеите за изпълнението на това законодателство следва да бъдат приветствани. Естествено, има различия. Аз се радвам, че вие виждате положителните елементи, които влизат в едно предложение от което всички печелят, защото това преразглеждане на сегашната директива дава възможност за по-добра, по-ниска емисия, по-голяма безопасност, промишлени възможности за европейските производители. Връщайки се сега към третия елемент, който обсъждахте продължително, становището ни е по-различно. Според, за нас това не е нов елемент в предложението. Ние го предлагаме като пояснение на начина по който ние разбираме сегашното предложение. И това ви дава доста елементи за обсъждане, но а, това обяснява защо ние не сме направили оценка на въздействие, защото според нас то фигурираше в сегашната директива, т.е. ние не сме против дългите камиони, оставяме това на субсидиарността. И също така уточняваме, че говорим само за пресичането на една граница, т.е. става дума за две съседни държави и не разглеждаме нещата обобщено. И последно, господин председател, ние проследихме дебата на последното заседание на комисията във връзка с едно проучване, което не беше окончателно и според мен то дава възможност обсъждането по политиката и стратегията да продължи. Ще разгледаме много внимателно доклада на докладчика и докладчиците и това изслушване, което предстои, също ще даде други данни. Господин докладчик, искате ли нещо в заключение? Да, благодаря, господин председател. Аз отначало малко се въздържах. В началото не исках да създавам неприятна атмосфера. Това, което ми казах, което ни казаха от комисията, малко ме тревожи. До идването на Калас нещата бяха по-ясни. Имаше закон, който действаше добре редица години и а, а, с идването на Кала всичко се разпадна. Сега има опит отново да се тълкува да, а, а, текста без подготовка, без подкрепехти проучвания. Господин Кохан, когато казвате, че има проучвания, а, има 50 проучвания, които искат едно и още 50, които искат нещо друго. на нас не ни е необходимо някакво проучване от някой младок, от екологичното лоби или от промишленото лоби. Това са абсолютно неуспешни неща. Те дори не разбират какви са недостатъците им. И това ни е проблемът. Просто поясняваме какво се има предвид и според мен това е нахално. Четири години вече на нас ни е ясно какво се казва в закона. Но съвсем накратко, връщайки се към казаното от колегите, може би не е нужно да казвам нищо на тези, които са съгласни с мен, но искам да кажа няколко неща на господин Савама. Разбира се, говорим за последиците, пълните последици за европейската економика и мисля, че логично е разбираемо това, което ще се случи, ако а, се разрешат тези тегла за тези камиони. Господин Крамер каза, че това би трябвало да бъде на посечна улица, но с изключение на Финландия и Швеция, тези правила ще трябва да се прилагат и нагоре по течението и надолу. Така че, може би, в някои а, държави а, има стойност 35 тона. Т.е. трябва да се направят разпоредбите така, че да могат да обхванат всички. И каква политика е това? Мисля, че е много важно да намерим разумно решение. Много съм благодарен на предложението на господин Бенин. Мисля, че това е нещо, което може да сработи. И мисля, че това е трудно решение в крайна сметка какво трябва да правим. Повтарям, бих предпочел това да беше едно по-добре подготвено предложение. Жалко е, че казваме да оставим нещата такива каквито са мисля обаче, че става дума а, комисията да прати а, предложенията. 15 ноември а, ще се разгледа доклада, крайният срок за измененията 20 ноември, гласуване в комисията на 20 февруари, а, в пленарната зала още не е ясно, но някъде през април. Така малко става Значи, 5, доклад, 5 ноември е, доклада, 20 ноември измененията. И преминаваме сега към следващата точка. Е, мини изключването, мини изслушването, извинете, по е, тази тема. Искам да помоля докладчиците а, да вземат местата си тук на катедрата. Okay, guys, well, we have. This is the first panel on aerodynamics. So this one should be the. Първия раздел по аеродинамиката. Това е по-дружелюбния раздел. И сега, ако се вместите в, пър... в 5 минути, ще ви бъда много благодарен. Комисията вече говори. Искате ли да а, а, се изкажете отново и да повторите това, което казахте? Не. Добре. Комисията ще открие най-много за 5 минути. Ще ви прекъсна, ако превишите. След това ще започнем с господин Нилсен. Господин Окономо отново за 5 минути. Okay. Ще засичам. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадохте възможност да открием дебатите в това изслушване. Целта ми е да ви запозная с основните елементи на предложението. Именно това ще направя. Ще кажа някои уводни думи. Сега, какви са основните цели на предложението според нас? Как ние виждаме това? защо целим изменения на съществуващата директива от 1996 година. Първо, да се повиши ефективността на, на горивата и, и емисиите чрез аеродинамични подобрения. Второ, укрепване на а, спазването и прилагането на законодателството. Заедно с това заедно с тези изменения в аеродинамиката на кабината, предвиждаме да постигнем и по-висока безопасност на пътищата, като повишим видимост, видимостта за шофьора. Предвижда се и допълнително укреп, обезопасяване с нови уреди и това е много важно за по-язвимите потребители на пътищата. Комисията дава достатъчно време на, на автомобилостроителната промишленост да се адаптира към такива изисквания. Това е една чудесна възможност за създаване на нови работни места и економически растеж. Сега ще ви дам няколко примера за економия на гориво. Чрез аеродинамичните устройства и подобрения отпред и отзад очакваме при 80 е, км в час да има намаляване с 10% потреблението на консумацията на е, гориво. Не предлагаме увеличаване на капацитета на е, товаримостта на автомобилите. Внимателно ще а, прегледаме ще е, анализираме техническите спецификации чрез делегирани актове. Комисията в момента работи по техническите спецификации. Сега стигаме до прилагането на изискванията. Предвиждаме е, процедури при нарушение, санкции. Това, разбира се, ще е, изисква по-целенасочен контрол, най-вече по отношение на теглото на товара. Предвиждаме минимално ниво на автоматични проверки на теглото, но също така предвиждаме по-висока хармонизация по отношение на санкциите, нарушенията, дефинициите на нарушенията и разпоредби за солидарна отговорност. Предвиждаме позволяването на допълнително тегло за хибридни и електрически автомобили. Няма да повтарям това, което вече казах предния път, когато вземах думата, но съм на ваше разположение за допълнителни пояснения по време на дебатите. Благодаря ви. Благодаря на комисията от Международния съюз за автомобилен транспорт. Давам думата сега. Благодаря, благодаря господин председател. Благодаря ви за поканата. Ние представляваме операторите, онези, които ще бъдат засегнати от такова ново законодателство. Смятаме, че определено има нужда от преработване на законодателството от 2003 година е последната промяна за, за автобуси обаче е, беше тя. Всички знаем нормите за намаляване на емисиите към 2050 година. Автомобилният транспорт е единствения сектор обаче, е, който е който с 9, 89% е, е, е намалил своите емисии е влязъл в съответствие с европейските изисквания. Ние е, вярваме, че смесената модалност е, също трябва да нараства като е, подход към транспорта. Това може да стане единствено чрез ефективно сътрудничество, обаче между различните видове транспорт. Предвиждаме въвеждането на, на инструменти за екологизация. Това е подобряване на аеродинамиката, намаляване по такъв начин на потреблението на гориво 5 до 10%. Казваме, че ние намаляването е естествено. Това въжи най-вече за транспорта извън населени места на дълги разстояния. допълнителната дължина от 2 метра за аеродинамич, при аеродинамични превозни средства. Да, приемаме го това по отношение на изключенията за теглото. Също чухме, че няма да има повишение на, то, на капацитета на автомобилите. Това тук не съм сигурен. Ние бихме искали всъщност да превозваме повече, като използваме по-малко ресурси. Реформата обаче не бива да блокира иновациите. Само и само да защити железопътния транспорт. Дебатите показват е, и при вас, че е ясно какви аеродинамични е, подобрения могат да се е, въведат. Транспорта по европейските магистрали а, е, всъщност се равнява на 0,17% от а, е, е, сухопътния транспорт в Европейския съюз. Така че не, не виждам защо трябва допълнително да се ограничава. Основно товарен е, е транспорта, който ние осигуряваме. Разбира се, и товарния железопътен транспорт е важен в е, е, това отношение. Но делът на, на железопътния транспорт, товарния железопътен транспорт спада, падна от 20 до 17%. Аеродинамиката, да, това е, е важно за нас. Ползването на ИМС а, и и това ви го казвам, защото го знам от опит. Предвижда се намаляване на пътуванията с 32%, намаляване на потреблението на, на гориво 15% и, и емисиите с 15%, така че дава за нас определено това е решението. Подобрената аеродинамика. Само за Германия това ще е, доведе до економики от 6 милиарда е, е, км изпътуване от, изпътуване от автомобили. Трябва да се насърчава многомодалния транспорт, ако се, ако се е, блокира ползването на устройства МС. Това ще доведе до повече автомобили по пътищата и смятаме, че трябва това да се предвиди и в трансграничен план. Не бива да се блокират иновациите в един вид транспорт, за да се е, е защитава друг вид транспорт. Задачата на всички ние е да насърчаваме е, всеки вид транспорт да се екологизира. Нещо време корабите са по-големи, влаковете са по-дълги. Е, мисля, че и ние трябва да имаме право на това да увеличаваме капацитета си. Трябва да насърчаваме ползването на альтернативни горива, тежестта на товара, който да се превазва с камиони, така че ви призовавам да не позволявате задушаване на е, иновациите, е, за да защитите друг вид транспорт. Благодаря, господин Нилсън. Айвен Ходък е следващия оратор от асоциациите на европейските автомобилопроизводители. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. За мен удоволствие съм днес сред вас. Благодаря ви за тази възможност да представим нашето мнение по тази проектодиректива. Съвсем накратко, Ние представляваме 15 големи международни компании, които представляват около 30 милиона работни места. Ние сме също така едни от най-големите податели в рамките на Европейския съюз. Виждате някои от големите компании, като Дай Веко, Volvo, Volkswagen, Scania, Daimler и MAN. Те също са наши членове. Ако разгледате автомобилната промишленост и тежкотоварната промишленост е- в Европа, си давате сметка, че ние като цяло сме глобална индустрия. Тоест повечето от нашите компании се седалище в Европа, но имат но действат и в Съединените щати, в Китай, Бразилия и по други части на света. Ние също така сме и лидери по отношение на новите технологии, както каза преди малко и а, другият специалист ние постигаме много големи намаления в, имаме големи постигане в намаляването на парниковите емисии и произвеждаме най-безопасните камиони в света. Сега относно предложението, което разкажеме в момента. Първо смятаме, че, е, че разглеждане е необходимо, тъй като предишната директива беше от 90-те години, но преразглеждането трябва да подкрепя тещодвайните превозни средства на бъдещето. Не можем да се задоволим само с стоящото. трябва да вземем предвид бъдещото развитие. Ето защо имаме нужда от една гъвкава и стабилна никакъв изтебилен е регламент, а не смятаме, че предложението, което разполагаме, отговаря на това изискване. По отношение на дерогациите относно националните разрешителни споменаци и малко по-рано не са според нас подходящият подход, ние предпочитаме да има под, решение на европейско равнище. Изискванията за аеродин динамичност не е приемливо за нас. Подобен термин аеродинамичност не съществува никъде по света и не смятаме, че има място в един на текст на Европейския съюз. Знаете, че има международни изисквания, и, които трябва да се спазват. Относно аеродинамичните подобрения, тук виждате някои от проблемите, погрешните идеи, с които се говори. Говорим, например, за кабините при ам, различните превозни средства, а предложените подобрения с аеродинамични ам, елементи в задната част просто средство ще доведе до 5-6% и са много по-уместни. Още едно погрешно разбиране е факта, че трябва да се разгледа самият, самото превозно средство. Ние и нашите членове всъщност произвеждаме само водещата част на камиона, а не а, ремаркето. И това е много важно уточнение. Композицията трябва да се възприема заедно. Важно е да уточним, че една по-аеродинамична кабина не води до подобряването на аеродинамичността на цялото превозно средство. Ето защо трябва да се разглежда цялото превозно средство, включително и карусерията и ремаркетата. Пак казвам, няма определение на аеродинамично. Всичко зависи от начинът на употреба и това са технологии, които постоянно се променят. Различна е движението на превозното средство в градска среда и в извънградска среда. Трябва също така да прилагаме стандарти, основаващи се на на употребата и на начин по който се движи превозното средство. Съществуващите регламенти на международно равнище де-факто налагат ограничения за кабината ето защо нямаме нужда от подобни ограничения и на европейско равнище. Има много подробни описания за изискванията, за осветлението, за огледалата и всичко това са изисквания, които трябва да се прилагат. В заключение, дават ми още 14 секунди, промените в изискванията за кабините на камионите за нас са неприемливи не можем да приемем един разпокъснат подход в Европейския съюз. Не искаме да се върши също така и един европейски изисквания по отношение на аеродинамичното оборудване. Искаме подобряване на технологиите на а, кабините и на ремаркетата, без да се увеличава теглото, но искаме да се остави на производителите необходимата свобода да въвеждат своите нови технологии. Трябва също така да се премахнат изискванията за дължина на превозното средство, тъй като дължината е много важна при поставяне на аеродинамични елементи в, края, в задната част на превозното средство. Благодаря ви. Благодаря, господин Ходък. Думата има господин Уилям Тотс от, е, от Асоциация Транспорт и околна среда. Спората с 5 минути. Благодаря за поканата. Ще се съсредоточа вниманието върху един конкретен въпрос, а именно предната част на камионите, именно кабините. И едно нещо ми идва на ум – тухла. Защо а, кабините изглеждат като тухли и се питам, и не се питам само аз, защо, защо а, тези кабини изглеждат така. Казват, че а, европейските камиони са най-безопасните, но те не са ефикасни, защото не са аеродинамични. Има редица слепи а, места, които са причина за нещастия. И а, камионите не а, функционират добре. Именно за това, може би, а, камионите не са толкова безопасни. 4000 души загинаха при, ам, при катастрофи. Но реалната история не може да се види в статистиките, в, в вестниците всеки ден. Вероятно всички ние сме съгласни, че трябва да се направи нещо, и може наистина да се направи. Формата като тухла не е най-красива, не е най-ефикасна. Не можем да произменим законодателството, но може да направим нещо интелигентно. Трябва да дадем възможност да на дизайнерите да направят камионите по-аеродинамични и по-безопасни. И това ще има три основни ползи. Първо, можем да намалим част от слепите петна, като по този начин ще избегнем някои от слополуките и можем да направим така, че камионите да понасят много по-добре сблъсъка. Например, ако а, холдец бъде блъсна днес от камион, 70% от а, в 70% от случаите той попада под колелата и няма как да оживее. Ако се направи друга конфигурация с по-добра аеродинамика, той може да бъде изхвърлен. Следователно е необходимо и по-добра аеродинамика, защото тя ще намали и също така консумацията на гориво и ще намали емисиите на CO2. Много хора са съгласни, че има известни проблеми с камионите, че те трябва да бъдат подобрени. Много хора са съгласни, че трябва да се подходи интелигентно. За съжаление, предложението на комисията е половинчато. Основният проблем на предложението на комисията е, че за тях е, аеродинамиката е основния параметр, но ако искате да имате по-аеродинамичен камион, това може да се направи, но аеродинамиката не е много важна за градско каране. А, това означава, че в селските региони камионите няма да бъдат по-безопасни и те няма да бъдат използвани и промените няма да бъдат направени точно там, където са най-нужни. Именно за това трябва да станат задължителни изискванията за безопасност, там където най-са необходими. И сега преминавам към заключенията, макар че европейските камиони са най-безопасни, те може да станат по-безопасни, по-интелигентен дизайн на камионите, ще спаси живот, ще намали гориво потреблението ще намали емициите на а, въглероден диоксид и трябва да въведем задължителни подобрения на безопасността за всички камиони, за да станат те по-чисти, по-безопасни и по-изгодни. И да се надяваме, че това ще се постигне. Следващия Международния съюз по комбиниран транспорт, сухопътно, железопътен Мартин Бургхард. Като изходна точка от цялата дискусия, трябва да имаме на разположение някои основни данни, тежки камиони с подобрение на аеродинамиката произвеждат 1 до 3% по-малко CO2 на километър. Повечето от тези проучвания са направени при тежки камиони, които карат с 90 км в час. Тук не се казва какво е сравнението. Именно за това имаме тези много високи прогнози. Говорим също така, говорим и за 35% спестяване чрез по-висока енергийна ефективност. Ако използваме възобновяеми източници, може да има 75% по-малки емисии на 1000 км. Може да се постигнат някои подобрения. Например, подобрението в аеродинамиката трябва да бъде съвместима с изискванията на комбинирания транспорт. Тук имаме диаграма Височината и ширината са много важни в случая. Искам да ви дам някои примери. Тук имате едно полуремарке и можете да видите как камиона се поставя в един улей в вагона. Същото става и при и при магистралите има много малко марш а, в, а, в размерите. Не би трябвало да се увеличават размерите, защото ще се получат трудности. Има определени изисквания за височината и за теглото. Ето тук имаме известни изисквания P386 с съответните параметри. Това означава, че 4 метра ще бъде твърде много, максималното е 3,86. Аз разбирам, изискванията, свързани с теглото, защото шофьора на камиона не може да контролира съвсем точно теглото на онова, което превозва. Но тук също така не би трябвало да има толеранс. Тук има няколко картини, които показват аеродинамични уреди, които са налични. И, не, но, и проучванията следва да покажат защо е необходимо допълнителна дължина и дали това ще доведе до значимо подобрение или не. Тежките камиони не винаги а, вървят а, с висока скорост по магистралите. Именно за това те могат да бъдат прехвърлени на железници. В Швейцария, например, говорим за 60% преминаване от а, автомобилен към железопътен транспорт. И сега към някои заключения. Аеродинамичните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 а, особено онези, които в момента все още не са на пазара, имат много ограничен ефект а, за намаляване на въглеродния диоксид, при това само при много високи скорости, докато при комбинирания транспорт може да се постигне много повече по отношение намаляване на емисиите. А, това ще бъде равностойно на 25 камиона а, с аеродинамични уреди. Това ще подобри условията по пътищата. Много е важно да не поставяме на карта а, промяната в модалността. А, и а, ако имаме нови аеродинамични средства, трябва да сме сигурни, че те са напълно съвместими с, с, чета, с, с комбинирания транспорт. Сега дойде време за въпроси и отговори. В момента им господин Лайкфилд, господин. А, Софана, господин Бейкфилд, госпожа Лихтенбергер, господин Крамер. Давам ви по две минути. След това ще дам думата на всеки тук от ораторите да отговорят. Господин Лайхфрид, имате две минути. Благодаря. Имам един въпрос. Не съм сигурен, че правилно чух. Казахте ли, че регламентът, сега действащия регламент, засяга производителите по отношение на, на иновациите в аеродинамиката и че е, този регламент е достатъчен. И това, което предлага комисията е ненужно. Или не съм разбрал правилно. И към господин Брюкет има един въпрос. Господин Нилсен каза, че има проблем а, с камионите, които се предвиждат по железопътен път. Аз това не го разбрах. Вие какво мислите? Господин Саван, две минути, заповядайте. Благодаря господин председател. Казахме, че е необходима оценка на въздействието. Днес няма да получим резултатите от такава една оценка, но въпросът ми е колко знаем изобщо, подчертавам колко знаем за това каква ще е разликата между отделните видове, е, е, отделните модели това число това, което се предлага от комисията. Откъде знаем и знаем ли до, до каква степен сме сигурни, че ще е, се пренасочи е, трафикът към железопътния транспорт е, при приемане на предложението на комисията. Разбирате ли какво имам предвид? Това е един важен въпрос от политически характер, а също и по същество. Какво можем, какво можем да твърдим, че ще постигнем като намаляване на емисии на въглероден диоксид, както и по отношение на други цели. Ако, ако изхвърлим, ако изхвърлим предложението на комисията. Естествено, че искаме повече железопътен транспорт, но аз, това, което на мен ми трябва, е, е, е, е, са разумни политически решения, които да дават възможност на европейската економика да осигури бъдеще за нас, за нашите деца и то такова бъдеще, което да можем да си позволим. Има много стоки, които трябва да се превазват. И е въпросът ми е да допуснем, че не приемем предложението на комисията. Какво ще спечелим по отношение на, на, на превоз на стоки с железопътен транспорт. Следващия оратор, господин Бениан. Господин Беркхарт, не съм, съм сигурен, че е правилно разбрах, че не си струва да се работи по аеродинамиката изобщо, защото резултатите ще са много дребни в сравнение с с това, което може да се спечели от междумод... прехода към междумодален транспорт. Аз съм се занимавал и с други форуми на междумодалност. Това, което ползваме в Великобритания, например, е, е, е, са контейнери, които се местят от е, камиони на влакове, а не самите камиони да се качват на влакове. Това какво, какво мислите за този вид междумодален транспорт? Това по отношение на, на а, транспорта в а, градовете ми е бе интересно това, което а, казахте. А, изчислявали ли сте колко, колко ще струва въвеждането на допълнителните мерки за безопасност, а, ако те се въведат и в по-малки камиони? Също искам да попитам за комбинацията, съчина, съчетанието на мерките за безопасност и аеродинамика, доколко те са съвместими и взаимно допълняеми или, или тогава, когато се изпълняват и двете, двата вида мерки, е, всъщност те, те си пречат. Господин Нилсен, мисля, че повдигна един въпрос и каза, че новостите, които се внедряват в задната част, водят до повече економии, отколкото усъвършенстването на кабината. правили сте ти подобни изследвания, изчисления? превозвачи на насипни стоки, например, мисля, че при тях е, това би било непрактично. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Господин председател, имам въпрос към експерта, който каза, че са възможни економии от подобрение на аеродинамиката. Ако е така, защо защо? Защо постепенно не сме, за, не, не сме започнали да усъвършенстваме автомобилите? И старите. Трябват ли ни тия 2-3 см? Ако става въпрос за 1500 евро економии, те, е, те ще се те ще се компенсират. Знаем, че средна, средният товар на тежките автомобили не е толкова голям. Понякога са натоварени 70-75%, понякога едва 40% от капацитета им. Така че дължината не на всяка цена е важен фактор. Може ли да кажете нещо по този въпрос? Е, по отношение на инфраструктурните мерки, които е необходимо да се въведат. Ако увеличим ширината, например, е, какво ще е въздействието върху комбинирания транспорт? Помислете, например, за тунелите в Алпите. Разумно ли е там да се предвиждат подобни мерки? да се разтоварва товар в лоши метеорологични условия. Колко ще струва да се укрепи инфраструктурата? Правени ли са изчисления? Има, защото вече някои превозвачи търпят загуби Следващия оратор, господин Кох. Благодаря. Редица инфраструктурни разходи могат да възникнат, ако се пуснат по пътищата по-тежки автомобили. Ще, има ли, ще трябва ли да се промени инфраструктурата, ако не се променят габаритите? Госпожа Майснер, две минути. Благодаря. Естествено, че казваме постоянно, че е, трябва да развиваме междумодалността. Не е ясно доколко се изпълнява това, но, но, но навсякъде има железопътни линии, има водни пътища и, и трябва, трябва да прехвърляме товара от пътищата е, към железопътните и, и водните пътища. Съгласна съм с господин Нилсън, обаче не бива да предотвратяваме иновациите в която и да било категория транспорт. Казва се, че трябва да се стремим към промяна на най-натоварените типове транспорт, но, но ние не можем да разчитаме единствено на железниците. Каза се, че могат, ако се монтират аеродинамични спойлери на камионите, и това ще намали емисиите на въглероден диоксид, в тези случаи, според мен, те трябва да бъдат допускани на пътищата. Защото трябва да, да екологизираме и, и автомобилния транспорт. Определено има смисъл в това. Господин Крамер, благодаря. Говорим за подобрение на аеродинамиката и, и повишаване на безопасността. Това, това вече е на лице при, при сегашната дължина на автомобилите. Защо? Защо не се съсредоточавате върху мерки, които са свързани с, с сега съществуващите норми за дължина? Защо? Защо не анализирахте наличните, наличните изследвания. По-дългите транспортни средства са по-опасни, не ни трябват. Преди 2-3 години немският представител на вашата организация, познавате го, извърши един анализ. И, и, и излезе с един довод, в който говореше за 24 хиляди паркинга и за въздействието на, именно на това. 3-4 години по-късно обаче е, е, вече не мислеше така. Много внимателно трябва да разгледаме този въпрос по отношение на емисиите. С 29% са спаднали емисиите в отрасъла. Ако погледнете специално автомобилния транспорт, там, там намалението е с 30%. Така че ние трябва да мислим за бъдещите поколения. Трябва да, да се стремим да преминаваме все повече и повече към железопътен транспорт. дребните подобрения няма да доведат до особено усъвършенство на системата. Господин Хаке, ако правилно разбрах господин Бърхард, той подчерта, че ще има негативно въздействие върху е, съвместна потреба на различни видове транспорт. Говори се и за разпокъсаност на законодателството на европейско равнище. Питам се всъщност е, дали тук не говорим за една много погрешен подход на Европейската комисия при разглеждането на тази директива. Имам един въпрос, господин Тоц. Нещо, което силно ме притеснява. Изобщо не се споменават останалите участници в пътното движение, които все пак са няколко стотин хиляди граждани, които ние би трябвало да представляваме тук. Ами се струва, че пускането в движение на камиони с размер, за който говорим, със сигурност няма да остави гражданите на Съюза безразлични. И всъщност анкетите показват, че по-голямата част от нашите съграждани са много враждебно настроени към пускането на тези огромни камиони. Ето защо имам един въпрос към господин Тоц. Можете ли да ни представите статистика, свързана с броят на катастрофите с тежкотоварни превозни средства, броят на жертвите и, а, и броят на катастрофите, предизвикани от такъв вид превозни средства, в частност по от, автомагистралите. И също така дали допълнителните устройства с повишаване на аеродинамиката имат някакво въздействие върху инцидентите или не. Предполагам, че той разполага с тези статистика, тъй като виждам, че има необходимите данни. И държа да ви подчертая, че всички автомобилисти, които използват европейските пътища, се вълнуват много от безопасността и от това какви други средства се движат по пътища, които те използват всеки дневно. Добре, каза председателят. Давам отново думата на нашите специалисти за по две минути в същия ред, като преди малко господин Нилсен пък има думата. Разполагате с две минути и както казах и при предишното мини изслушване, можете да се свържете за допълнителна информация с колегите по-късно. Благодаря ви за въпросите. Това са важни въпроси. Чухме някой, че каза, че в Швейцария има много добър пример, но процент ЖП транспорт, означава все пак, че остават 40% автомобилен транспорт и все пак това трябва да се вземе предвид. Господин Банен, мисля, че вие споменахте как трябва да работи комбинирания транспорт. Не, не е ли най-добрият начин да се пренасят празни камиони? Не, ние не смятаме, че това смятаме, че трябва да има контейнери, които да се сменят от път, е, от е, морски транспорт. Е, господин Лихтенбергер, вие попитахте защо да не направи нещо с съществуващите мерки. Ние сме, се опитваме да получим по-голямо намаляване и смятаме, че ако трябва да се промени аеродинамиката, така както а, трябва и за а, носещата, теглещата част, и за ремаркето. Това би било грешка да не се загуби а, в товарния фактор. Това е много важно. Чухме също така това, което каза господин Крамер. А, за това, което е в Германия, защо е направено а, така правилно е да се превози повече с по-малко, защо наричаме нещата а, европейски модел, а, защото може да се пренасят три контейнера с дължина 20 фута и Паркинга също така е възможен и това беше доказано в страни, в които това се използва. И именно там се крият предимствата. Чрез председателя трябва да взимате думата господин Холан. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за въпросите. Майкъл вече отговори на някои от тях. Позволете да ви кажа, че ние просто не разбираме поради споменатите причини защо тези комбинации не могат да пресичат две или три граници. Ако три държави разрешават а, а, това, защо а, трябва да се усложняват нещата и защо трябва да задължават автомобилния транспорт да минава от един камион на друг. Това не разбира, това не би могло да бъде разбрано от економиста. Господин Лайхберг, ние приветстваме изменението. Не смятаме, че можем да разглеждаме различните аспекти. Тук разглеждаме аеродинамиката. Ние смятаме, че най-добре е да се ограничат сегашните ограничения за кабината, за да се подобри нейната аеродинамика, нейната ефикасност и ефективност. И това трябва да бъде направено на базата на действията на параметрите за функциониране на камиона, по въпроса за безопасността на кабините. Нека да ги проектираме така, както искаме да ги видим. Те са е, най-ефикасни, може би не най-безопасни. Има една инициатива за активна безопасност. Нека да използваме активната безопасност, да използваме новите технологии, сенсори и така нататък, които да защитят и пешеходците по-добре. И мисля, че това бяха повечето отговори. Благодаря, господин Тоц. Благодаря. Въпроса на господин Бенян. В голяма степен са съвместими подобренията на аеродинамиката и, е, и, и безопасността, но ако аеродинамиката ще се усъвършенства и отпред и отзад, тогава има проблем. По-добре е 2 метра отзад и един отпред. Тогава трябва да се направи избор. Аз мисля, че е добре да се избере предното подобрение, защото то обести гориво и увеличава а, е, безопасността. Сега по отношение на разходите. Говорим за промени в проектирането, в дизайна, не, не промени в производствените практики. А разходите за материали ще са доста малки. Около 400 евро по едно немско проучване. Аз не казвам, че допълнителните разходи ще са общо 400, защото има разходи и за развойно-изследователска дейност. Въпросът е е, ако се приема предложението на комисията, производителите ще решават дали, дали да въведат промяната. Най-вероятно най ще я, ще я приемат, за да извлекат ползи от това. Може да има и регулаторни разходи, в зависимост от това как се прокара политиката. Трябва да се даде достатъчно време производителите така или иначе е, правят нови проекти, нови е, е, правят нововведения в кабините си, така или иначе. Просто трябва да им дадем достатъчно време. Мисля, че с това отговорих на въпроса за разходите. Трябва ли ни повече, трябват ли ни повече подобрения на аеродинамиката? Отговорът е да. Ако производителите и превозвачите е, могат е, да си изберат е, по по-стабилен, между по-стабилен автомобил и по-аеродинамичен, естествено, че ще изберат по-стабилния. Така че, така че това не трябва да се изпуска от поглед. Не бива да се мисли само за аеродинамиката. Около 50% около 50% от над 4000 катастрофи е, стават е, с, е, с, с сблъсък някъде около кабината. Голяма част от тях е в населени места и, и въздействието в това отношение ще, ще е съсредоточено именно върху тези катастрофи, но те така или иначе обикновено не са тежки, защото там камионите се движат с по-ниска скорост. безопасността. Безопасността не може да бъде съображение за, за увеличаване на продажбите. Кабините на, на камионите са доста обезопасени вече, така или иначе, не както при леките автомобили, така че това не може да бъде довод, не може да бъде водещ е, довод. Следващия е, оратор, господин Беркер. Да, въпрос е, свързан с това, което каза господин Нилсен за комбинирания транспорт, че, че това е сравнително малък дял от пазара. Винаги се казва, че ако искате да умалуважите многомодалността, е, сравнявайте тонажа е, на, на, на стоките с е, това, което се пре, превозва като други видове товари. Така се получава, че само 1% в Европа е многомодалният транспорт. Днес обаче около 50% от комбинирания транспорт се осъществява в малък брой страни и, и, и е на разстояние от средно 800 км. Ако сравните многомодалния транспорт с едномодалния, с камиони, големи и тежки камиони, тогава вече, е, тогава вече е, раз, излиза друга статистика. Около 20% от пазара е вече. Например, между Милано и Рур, това е един установен маршрут, около 30% е многомодален. В Швейцария има се стига до нива около 60% с конвенционални железници. Там е малко по-различна железопътната инфраструктура от Европейския съюз. е въпроса за преминаването към повече железопътен и морски транспорт. И дали това е възможно да се осъществи навсякъде. Сега, трябва да се гледа на аеродинамиката като се тръгва от сегашните, сега разрешените габарити и после вече на базата на оценка на въздействието да се види дали може да се направи нещо повече. По отношение на височина и ширина, да, може да има несъвместимост при сегашния комбиниран транспорт, Може това да се разреши, като се отрежат 2-3 е, см, но трябва първо да се види дали това е необходимо. Искам да благодаря на участниците в е, първата дискусия за аеродинамиката. Сега ще е, помоля да сменят местата си, да дойдат следващите ни участници, първите да седнат в публиката и да се приготвят да дойдат отпред втората група експерти. Благодаря. Merci, monsieur le Juste un petit mot pour faire remarquer que j'ai obtenu. Благодаря ви, господин председател. Само да ще отбележа, че така и не получих отговор на въпросите си. I would ask the panelists then to, if they could write to Mr. Rike. В случай ще помоля участниците от първия панел да пишат на господин Рике в отговор на неговите въпроси. В противен случай няма да може да спи спокойно нощем, докато не му отговорите. I, I think sometimes the problem is... Всъщност, според мен проблемът е, че обикновено имаме толкова малко време на разположение, че няма как да, да получим отговор на всичките си въпроси. И така продължаваме с, с вторият панел и следващите четирима специалисти, посветени на по-дългите и по-тежки тежкотоварни и превозни средства. Започваме с Асвинак, Австрийската агенция за поддържане на пътната инфраструктура и господин Кен Райх. Разполагате с 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата да взема участие в това изслушване и тази възможност да представим нашето становище относно дългите тежки превозни средства. В Австрия разполагаме с пътно-транспортна мрежа, като 27% от а, тази мрежа е под а, обществен контрол. И трябва да признаем, че въз... обсъждането е възможно да бъдат пуснати мегалайнерите представляват огромно предизвикателство за нас. Бихме искали нашите пътища да бъдат по-безопасни, и бихме искали също така да се намалят задръстванията по пътищата. Сблъскваме се обаче и с някои ограничения. И според нас основното ограничение идва от инфраструктурата. Тук говорим за сериозни разходи, свързани с с адаптиране на инфраструктурата и се задава втори въпрос, кой ще осъществи тази промяна в инфраструктурата. Вторият въпрос е какъв ще бъде следващият етап, т.е. какво ще дойде след тези мегакамиони. Ще ви дам, ще ви дам пример с това, което се случва в Австрия това е положението в момента с близо 5800 камиони, които пътуват по австрийските пътища и с времето им за почивка. Ако имаме по-дълги камиони в движение по пътищата ни, ще се, нало... ще се окаже, че ще има близо 30% повече, т.е. Ще... камионите ще бъдат с 30% по-дълги може би не за всичките 5000 камиона, но а, за една голяма част от тях, което означава, че ни трябва повече пространство за почивка, което ще иска, си изисква промяна на инфраструктурата, представляващо голямо предизвикателство за нас. Друг важен елемент, на който бих искал да се спра, идва от нашите статистически данни – говорим за повреди на пътя и 25% от общия брой повреди, повреди на пътищата са с тежкотоварни превозни средства. Освен това, средното време за поправка на повреден тежкотоварен автомобил е 51 минута, минути а при по-дългите и по-тежки превозни средства времето за отстраняване вреда ще бъде още по-дълго, което ще доведе до затрудняване с трафика. По въпроса за инфраструктурата се създават, има проблеми с тунелите, тъй като в тунелите има помощни платна, които отговарят на настоящите размери на тежкотоварните превозни средства. Оказва се обаче, че ако се увеличи ширината на камионите, те няма да успеят да се съберат в тези помощни платна. Част от тях ще са извън тях и това е сериозен проблем. Говорим за отбивки, които, са, които съществуват в някои от тунелите в Австрия, което означава, че ще има сериозни проблеми в случай на повреден тежкотоварно е повозно средство в тунел. И така, в заключение, Опитвам се да представя нашата обективна позиция. Въвеждането на, на по-тежки по-дълги камиони ще доведе допълнителни средства за изграждане на инфраструктура, ще, ще а, се нуждаем от а, допълнителни средства за промяна и адаптиране на тунелите, което ще бъде на стоеност около 5 милиарда евро. ще трябва също така да се направят и промени и ремонтни дейности по магистралите и първокласните пътища в страната. Тези необходими ремонтни дейности вероятно ще доведат до затрудняване на пътния трафик. Очаква също така увеличаване до 25% на времето за устраняване на повреди, което разбира се ще намали пътно-транспортната безопасност. А по отношение на тунелите, нашите, нашата инфраструктура в момента отговаря на изискването на Европейския съюз по отношение на вентилацията, например. но ако се наложи тунелите да се използват от мега камиони, може би ще трябва да променим и вентилацията в тунелите ни. Благодаря. Сега думата има господин Мартин Сарес, за да ни представи опитът на Холандия. Благодаря, господин председател. Един кратък преглед на холандския опит. Всъщност това е националната политика за превозване на товари. В общи линии в Холандия говорим за синхромодален подход, което означава, че всички видове транспорт трябва да бъдат отлични, те играят важна роля в транспорта по цяла Европа, като имаме предвид, че излизат от най-голем, най-голямото пристанище в Европа. И всъщност ние сме инвестирали м, значителни суми в а, железопътни линии, които са а, предназначени за транспорт от международното пристанище Роттердам до Германия. Има международни карато, а, коридори за този вид транспорт на товари. Насърчаваме също така и морския транспорт. Това всъщност беше един най- бързо развиващ се транспорт и в известен смисъл той е по-конкурентоспособен от сухопътния транспорт и по-екологичен. Също така Можете да видите тук на този екран положението в Холандия в сравнение, например, с Австрия, една от страните, която има най-голям процент автомобилен транспорт и може да използва нашите пътища. Ние започнахме в 2001 година с три комбинации, като първоначално изискванията бяха толкова строги, че много малко хора е, рискуваха да приемат това предизвикателства. Ние рискувахме. В момента имаме около хиляда комбинации. Обикновено става дума за 60 тона, 50 тона. В 60 тона обикновените камиони в Холандия превозват 50 тона. Също така трябва да има определени изключения и освобождаване от определени изисквания. Камионите нямат право да носят опасни а, товари или течности или наситни товари. Тук виждате интернетното приложение. Виждате мрежата на пътищата в Холандия. Тук се свързват всички основни пунктове и именно тук се извършва а, повечето товарен транспорт. И стигнахме до следните изключения. Що се отнася до инфраструктурата на пътищата, виждаме, че при 60 тона няма допълнително въздействие в сравнение с 50 тона, следователно допълнителната дължина и допълнителните оси не изискваха по-големи инвестиции. Трафик е нещо, което е обект на нашата работа ежедневните потоци всъщност не са се променили твърде много. Не се вижда много голяма разлика между камионите и а, нормалните тежкотоварни превозни средства. Ние Ние реагираме положително във връзка с, с промяната на моделността. Виждаме, че всичките тези ужасни истории, които се разказват, не са достоверни. Ние сме съгласни в общи линии с комисията, че трябва да се оточни начина по който да се тълкуват правилата. И това е в съответствие с нормите в скандинавските страни, в Бенелюкс. И можете да видите, че 80% от автомобилния товарен транспорт е национален трафик, който пътува директно за Германия и за Белгия. На базата на този опис стигаме до заключението, че това понятие е много добре дошло. Благодаря ви, казва председателя. Следва господин Дерк Флейке от Германия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата да участвам в днешното изслушване. Уважаеми дами и господа, Европейския съюз си е поставил някои много амбициозни цели в областта на транспорта. 30% от е, дългите преводи да стават по вода и железопътен, железопътни линии до 2030 година, после в е, е, е, е, транспортът е, е основен източник на, на екологични проблеми в Европа от 90-та година. Около 30% е, е повишението на замърсяването. Опитваме се да намалим происшествията по пътищата, смъртните случаи, чрез укрепване на безопасността. Това предполага много дейности, които да се извършат от парламента. Неодавна комисията излезе с предложение да се позволят мега камионите, големите камиони да минават граници в Европа. И това е въпроса, който разглеждате днес. Вие, дами и господа депутати, ще трябва до края на изслушването да вземете решение по този въпрос. Въпросът е дали, дали големите автомобили ще доведат до пренасяне на товарните потоци към железопътния и морския транспорт. Дали това ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове? И, и така, а, отговорите а, е, е, на тези въпроси зависят от това дали ще е положително или отрицателно въздействието на големите а, е, автомобили. Повечето, повечето експерти смятат, че по такъв начин ще се върне транспорта от влаковете към пътищата. Има натрупан опит в някои страни, където се ползват такива камиони но трябва да се види доколко са положителни тези практики, доколко са довели до, до положителни резултати. Такива, такава страна, например, е Швеция. Там са позволени по-дългите камиони. И противно на и логиката, идеята, която се следва в Холандия и Дания, където 75% от автомобилния транспорт се съсредоточава върху, върху по-малки автомобили. В Швеция до 70% понякога от превозите е с големи автомобили. През 96-та година бе последното позволено удължаване е, на, на е, камионите, което доведе до, до е, повишаване на обема на стоки, които се, които се е, транспортират по сухопътната мрежа. И имаме нарастване с 6% по отношение, по отношение на железопътния превоз е, имаме сериозни загуби в размер на до 30%. Като също времено имаме там и нарастване на автомобилния транспорт. Та железниците са в много затруднено положение и, и, и чак 20 години по-късно показва, показва опита на Швеция успява железопътния транспорт да се върне на нивата от 90-та година. Камионите в Швеция са много по-големи и много по-тежки от обичайните в Европа. Това води до намаляване на себестойността на, на транспорта. И, и за това, и за това гигалайнерите е, е, са първенец на пазара и привличат голяма част от транспортните постоки. Така, е, потоци. Така че с позволяването на големи е, камиони няма да се, е, да се подпомогне железопътния и морския транспорт. Напротив, ще продължат да се дигат емисиите на въглероден диоксид и няма да се постигнат екологичните норми големите камиони няма да увеличат, няма да увеличат безопасността. Да, говори се, че е, търсенето на транспорта предполага по-големи камиони, но по-внимателният анализ показва, че транспортът като цяло и, и, и и по-специално автомобилния транспорт не се е повишавал от 2004 година, така че не ни трябват мега камиони, за да се справим с някакво мнимо повишено търсене. Естествено, че превозвачите биха предпочели да, да, да, да, да използват големи камиони, но Европейския парламент носи отговорност за оформянето на цялостната транспортна система в бъдеще. Вие трябва да вземете решение дали да се позволят гигалайнерите в трансграничен а, транспорт, което ще доведе до 25% намаляване на разходите. Това е вярно но а, те ще влушат положението, в крайна сметка няма да го подобрят. Господин Лускров от името на Европейската федерация на велосипедистите. Благодаря ви. Ами, аз ще започна там, където спря колегата, а именно връзката между мегакамионите и членовете на нашата федерация. Имаме сериозни притеснения относно влиянието на тези мегакамиони. Според повечето проучвания ще има по-големи проблеми с маневреността на тези големи камиони. Очевидно има и сериозни проблеми с функционалността на тези мегакамиони. Um, that's way too forward. So, for example, this is from the chat. Това е един пример от доклада за международен транспорт. Както виждате, поведението на пътя на мегакамионните на пътя е подобно на, по, на със стандартен размер, но в градска среда маневреността се оказва по-лоша. По средата виждате каква е маневреността при движение в една лента и при задминаване. Тук отново постиженията на този вид камиони не са особено добри. Но ако целта всъщност резултатът от на този, камион, този вид камиони ще бъде влушаване на тяхната маневреност в градска среда. Имаме също така и проблеми с невидимите зони. В момента около 45, от 40 до 50% от катастрофите с тежкотоварни превозни средства и велосипедисти се дължат на наличието на тези невидими зони за шофьора на превозното средство. Ще ви дам и няколко примери за допълнителната невидима зона, която според нас ще се появи. Става въпрос за пространството между задната част на първото ремарке и предната част на второто ремарке при някои завои шофьора няма да има видимост към това пространство. Има проблеми и с инфраструктурата, част от тях вече бяха споменати. Бива да се правяме, че смъртните случаи на пътя са не само в градска среда, но и в, между, по междуградски пътища. говорим тук за селски пътища и неградски пътища, където 50% от а, е, жертвите при катастрофи извън магистралите. Въвеждането на мегакамиони ще изисква промяна в инфраструктурата, но по тези пътища се движат и велосипедисти, и мотоциклетисти. Има нужда от пространства за почивка и ако тези мега камиони се появят в Хинтон верига, така да се каже, то тогава ще трябва да се предвиди изменения и на регламентите по отношение на градското планиране и пътната инфраструктура. Тук ще няколко примера за допълнителното пространство, което се нуждаят тези мегакамиони, за, манев... за да могат да маневрират. Виждате на зелен, в... белязна в зелено на екрана допълнително пространство, от което се нуждаят тези камиони. Тук говорим за пример от действителността всъщност, а не за някакви хипотетични данни. По този начин ще се увеличи напрежението за шофьорите, ще се увеличи броят на грешките. Възможно е шофьора да обръща повече внимание на задната част на превозното средство и по този начин да пренебрегва невидимата зона в предната част на превозното средство. Според мен ще бъде по-трудно и за останалите участниците в пътното движение да предвиждат поведението на този вид мега камиони, в частност това върши за велосипедистите. За тях е много трудно да предвидят как ще маневрира един такъв мега камион. Тежкотоварните превозни средства представляват между 3 и 6% от общият автомобилен парк в Европейския съюз, но, се дължат, но на тях се дължат 14-18% от катастрофите с фатален изход, 22% от жертвите велосипедисти са, свързан, са при катастрофи с тежкотоварни превозни средства. Такива е статистиката и в Белгия. Имаме също така и сериозни притеснения с възможността мегакамиони да пресичат границата между държавите членки. Благодаря ви. Сега се обръщаме към членовете господин Лайфрик, Савано, господин Рике, господин Ихтенберг, господин Камър, госпожа Майснер. Всеки получава по две минути за изказване, след което специалистите ни ще получат по две минути за отговор. Господин Лайфрик, разполагате две минути.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 insbesondere aufgrund der landschaftlichen Situation und der Vorgeschichte geeignet wäre, ein europäisches Beispiel. планини. Благодаря, господин председател. Моя въпрос е, ще бъде ли възможно да се намалят въздействията на тежки а, а, на тежките товари, като се промени съотношението на осите, а, не бих имал а, нищо против, ако и четиримата оратори отговорят на въпроса. Първо, Господин Кайнрак, не мога да му прочета името добре, казва оратора. Вие казвахте, че ще има някакви допълнителни разходи за усъвършенстването на инфраструктурата поради несъвместимост. Както казах и преди, както предложих само за лицензирани пътища, и то от държавата членка да лицензира даден път, ако инфраструктурата отговаря на стандартите, това ще реши проблемите, включително и проблема на паркирането, който ще бъде проблем само а, за пътища, които са предвидени за лицензирани. Ще се съгласите ли да се лицензират някои пътища по осмотрение на държавите членки, защото това ще реши някои от проблемите. Това ще реши проблема и, и с велосипедистите, защото аз говоря 100, за 100% на пътищата, не за 90%. т.е. камионите ще могат да пътуват само по пътища, които отговарят и на а, дължината, и на ширината, и на теглото. Ако а, има някакво несъответствие, каквото и да е, пътищата не биха могли да бъдат лицензирани. И при, на господин Флеге, можете ли да направите някакви конструктивни предложения във връзка с интер, интермодалните превози, за да може тези интермодални средства да донесат повече трафик по посока на железниците и да се а, направи така, че наистина да се използват интрамоделните. Да, госпожа Лихтенбергер, благодаря, благодаря на господин Кин Райх за това, че изложи фактите, даде данни за допълнителните разходи, които ще проистекат за Австрия. Естествено, той нямаше време да се впусне в подробности, но определено има проблеми с времето. Има ли някакви оценки за това колко време ще отнеме това? Вие говорите за затваряне на тунели, за да може да се увеличат лентите за, за спиране по някаква спешна причина. Говорихте за за и против използването на мега самолети. Колко ще струва това от гледна точка на джоба на дънакоплатеца? Това е нещо, което трябва да обмислим тук. А сега във връзка с невидимите зони, така наречените слепи петна за водачите, на превозните средства. Е, беше много интересно това, което беше казано. Говорихте за подобряването на видимостта, говорихте за аеродинамични подобрения. Това отчасти може да реши проблема за невидените зони. Може ли да кажете нещо по този въпрос? И накрая говорихте за за преместване на огледалата и за пешеходците. Знаете ли защо няма напредък, господин Рикет? И благодаря, господин председател. Преди да се впуснем към въпросите, искам да подчертая, че четири пъти и половина повече смъртни случаи има при големите камиони, т.е. колкото да по-тежки происшествия да, става, а, да стават. А, а, също това се отнася и за велосипедистите. Казани се от Холандия, че те много се радват, че има по-големи камиони по пътищата, а караваните. Искам да задам един въпрос на господин Флеге по този въпрос, на господин Салев всъщност се поправи оператора, Защо тези камиони работят толкова добре и са сигурни а, и защо има такива опасности за дългите камиони в Холандия? Вижда се, че а, този панел има много, привлича голям интерес. Естествено, че в Австрия има планински масиви, които са различни от пътищата в Холандия. Естествено, а, има в Австралия конвой с по 2000 км. В Европа нещата са по-различни. и Трябва да поемем отговорността, да вземем решения в степен в, в посока на хармонизация. В момента не можем да разрешим изключително дългите, свърхдългите камиони да пътуват по цяла Европа, само в определени географски региони. Господин Кох, две минути. Благодаря, господин председател. Господин Кина не може да се а, екстраполира колко ще струва а, преустройването на всички пътища и тунели и мостове в Европа. Има а, пътища или мостове, които вече са забранени в Германия за камиони с, с, те, с тегло над 20 или 30 тона. Тоест няма нужда да променяме а, цялата инфраструктура. Шенкел е една компания, която се интересува от по-дълги камиони. Господин Майснер, госпожа Майснер. Благодаря. Каза се, че ще се увеличат разходите за инфраструктура. Долните части на Саксония, обаче в Долна Саксония а, а, позволяваме придвижването на дълги камиони и в това решение има смисъл. По такъв начин сме отнели част от натоварването от а, други видове транспорт. А, това е възможно да се прави когато има необходимите места за паркинг. Е, някои от вас казаха за това, че не бива да се ползват големи а, е, а, е, камиони, че трябва да, се, да си съсредоточим усилията върху преминаването към други видове транспорт. А, крайна сметка, ако, ако населението почне да нараства, ще има нужда от повече транспорт. Не можем да построим нови железници, да строим нови железници без край. Сега говорихте за дължината 25 метра. Там а, трябва да се осигури по-висока маневреност. А, ние специално, нашия опит поне е такъв, че използваме такива дълги автомобили само тогава, когато не е необходима по-висока маневреност. Ние използваме дълги автобуси също така в градовете и това крие опасности, вярно е. И, и, но сега има възможности да се, да се монтират на сега използвани е, автомобили, е, огледала и така нататък, да се намалят тези опасности. Господин Крамер, аз изслушах е, е, изложението на австрийския представител за противопожарната е, охрана. Заради, именно заради противопожарна охрана с 3 години се, се отложи един е, проект за летище. Не може, не може да се слага това на заден план. За безопасността трябва да бъде първи приоритет винаги. Второ, има а, мостове, има инфраструктурни елементи, които се закриват временно или завинаги поради е, това, че не са достатъчно безопасни. До какво ще доведе ползването на нови големи е, тежки е, камиони? Ще трябва ли да закриваме и нови инфраструктурни и още повече инфраструктурни елементи? до какви, до какви е, задръствания може да доведе това? Ако трябва да се затвори един мост, защото по него не могат да минават гигалайнери, как ще се отрази това на пренасочването на трафика? После какво ще кажете за, за пътните такси? Те по-високи ли са за, за мегалайнери и, или за същите, както за останалите камиони? пускането на мегакамиони ще доведе ли до повишаване на, на таксите? Ако не ги повишите, това ще представлява нелоялна конкуренция. Още веднъж, не бива да пускаме подобни чудовища по пътищата. Трябва да работим за повишаване на ефективността Не може, не може да приватизираме печалбите и да национализираме загубите, така че да ги понесе е, да накоплатеца. Господин Билбал Барандика. Първият ми въпрос е свързан с е, последния слайд, който видяхме е, от една от презентацията, че, че им, има нарастване на происшествията по пътищата. Споменахте и по-конкретно Белгия. Искам да видя колко са а, катастрофите само в Белгия. През юли за първи път пуснахме големи а, камиони, така че не разполагаме с статистика за сега. После преминаването към други видове транспорт. И тази седмица и няколко пъти се повдига този въпрос има а, доста несъответствия в данните а, в страните, които вече са пуснали големи камиони и това, което се прогнозира в други страни. В Холандия а, мисля, че определено има, има констатирани предимства, ползи. Защо не, защо не оползотворяваме? Защо не позволим по-добре да се оползотворява инфраструктурата? Това е възможно. И последно, нещо във връзка с трансграничния превоз. В много страни са позволени големите а, камиони, в много страни е необходимо да се кара през тунели, през планините. А ограниченията сами по себе си е, не са нещо лошо на всяка цена, но ако нещо е позволено в една страна, какъв е проблема той да бъде позволен и през граници? Благодаря. Сега ще дам думата на експертите да отговорят на въпросите в същия ред. Първо господин Кайнрайх. Две минути. Първо е за коридорите този въпрос. Трябва да се гледа на разходите за цялата мрежа. Не, не може просто за отделни а, коридори, ако ще се разработват а, транспортни коридори. Те, те са винаги част от по-голяма мрежа. При нас в Австрия има дълги тунели. Така е И да, определено това, това повишава разходите на автомобилния транспорт. В момента ограничението ни е 40 тона, за превоз на по-тежки товари, е, товари трябва специално разрешение. und ich muss diese Kraft in die, in die Brücke bringen und daher die gesamte Brücke ertüchtigen. Трябва, трябва обаче да се е, да сме особено предпазливи с е, някои инфраструктурни елементи. Един, един мост не, не, не, не може да, да бъде одобрен за, за е, ползване от мега камиони без съответните измервания. вентилационните системи на, на тунелите. Да, и с тях също ще има проблемите. Ако се увеличи тяхната мощност, това ще влезе в разрез с друго европейско законодателство. Следващия оратор. Сега по въпроса за това 50 или 60 тона. В момента се говори основно за 50 тона, но ако се види, че при 60 тона няма отрицателно въздействие, да, може да се приеме и тая норма. Същото, въжи, същото се, се прави в Германия. Там максимума за сега е 40 тона, но, но, но, но не е немислимо да се въведе прак от е, таван от 50 тона. И, и това да бъде за цяла Европа. Това ще изисква съвсем скромни инфраструктурни промени инвестиции. Сега това, че Холандия не може да бъде пример за целия Европейски съюз Пътищата и превозите са горе-долу с еднаква дължина в Европа. Търсенето е доста сходно. У нас, както знаете, се карат много колелета, така че обръщаме специално внимание на безопасността на колоездачите. ездачите. Постоянно се допитваме до, до експерти, консултанти, така че да се, да се намали е, риска за е, колездачите. Това сме го направили и при пускането на е, свръхтежки камиони по пътищата. Има много пътища, където няма много е, около ездачи, това е около пристанищата, например. Бих искал да добавя нещо. Тежките камиони не карат навсякъде. Не могат да, да, да минат навсякъде. Да, има местности, където не би било разумно изобщо да се пускат. Да, въпросът е защо, защо определени групи товар не се карат от свръхтежки камиони. Еми защото най-вероятно те е забранено да се карат в ремаркета. Естествено, че не сме се допитали до цялото население, но сме направили извадка от около хиляда души, които, които не, не, не, не сте кажа някакви сериозни проблеми и възражения. Сега, пътните такси. Какво да кажа? Ако една транспортна фирма инвестира в по-екологически чисти возила, те ще си е, реализират економии от по-малкото е, гориво, което ползват. Всички ни попитахте дали не можем да намалим средствата за пригаждане на инфраструктурата. Да, действително, ние извършваме тестовете с 40 тонни камиони, действително може да се намали натоварването на ниво на осите. Това е възможно. Но ще останат необходимостите от инвестиции по отношение на мястото за почивка и за судовата за пожарна безопасност. Така че от техническа гледна точка, действително трябва да се полагат много големи усилия, ако введем всички държави ограничение за 60 тонови камиони. В Швеция се говори дори за тестове с 90 тонни камиони питате дали имаме някакви конструктивни предложения. Ами, струва ми се, че в случая имаме нужда от специфична инфраструктура, за да може тези товари да се прехвърлят към железниците. Също така ще трябва да се извърши сериозна ремонтна дейност на тунелите, за да могат да се а, използват този вид гига, тази, тези мега камиони. Ще трябва също така да се инвестира и в паркоместа за тях. Тези инвестиции по принцип се правят на равнище 30-40 години и ако те започнат, ще бъде абсурдно да ги спираме по средата. Казвате, че най-заинтересовани от тази промяна са в Швеция и че нито една ЖП компания не е, не гледа с добро око на вършата мера камионите, сте напълно прави. Госпожо Майснер, по отношение на размера на товара и моите прогнози, ако погледнете статистиките на европейско равнище, ще забележите, че има спад в обема на превозвания товар. И всъщност ми се струва, че няма да има значително увеличаване на товарно европейско равнище от тук нататък. Може да има някакво увеличение, но това увеличение ще бъде в съвсем приемливи размери. Мисля, че изразходвах отреденото ми време. Uh, wider... Мисля, че по въпроса за по-широките оси е, това ще направят положението дори по-лошо във връзка с маневрир, маневреността. По въпроса за 100% добра инфраструктура, това би било чудесно, но много често това не е практично тогава, когато има големи градове, населени места, например, камионите ще трябва да ходят от някаква някакъв център до друг център, така че това е различно от е, трансграничното предвижване. А сега е, с трансграничното предвижване ще има промени, ще има допълнително развитие което е свързано с, с бъдещо лобиране, с инвеститори е, за магистрали, които могат да се използват само за определени тежки камиони, но това не може да се очаква да се случи. Както беше споменато, в момента камионите по логистиката са ненатоварени, поне половината от тях и трябва да се подобри логистиката. Що се отнася до а, невидимите зони, ще има подобрение на кабините, за да бъдат по-безопасни. По има два проблема. Едното е пряката видимост, другата е страничното виждане и а, също така някои слепи петна а, о, в задната част на камиона. Председателят благодаря, благодаря на всички оратори и сега Идваме до заключителните бележки на господин Лайтфрид. Аз ще кажа, всъщност аз говорих е, за сегашните камиони, но Белгия всъщност мисли също така да се промени законодателството предвид на предвид катастрофите с велосипедисти. Господин Лайфрид, можете да бъдете максимално кратък. Благодаря, господин председател. Беше много приятно. Благодаря на участниците в дискусията. Тя мисля, че беше много полезна и ще ни помогне в работата ни по тази тема. Няма какво повече да кажа. Благодаря. Искам да благодаря на всички участници в първата и втората дискусия, както и на комисията за техния принос и а искам да въведа малко дисциплина. Нямаме точка разни. Следващото заседание ще бъде тук в Брюксел, понеделник, 30 септември в 3 часа. Благодаря на преводачите и заседанието е закрито.